Важно е да видим цялостната мържова методология и е, за всички фактори, които допринасят за решаването на проблема. Ясно е, че двудневния период е, задава повече маржа за клиринговата къща, е, при положение, че всички други фактори се останат еднакви, то два е, два дена увеличават е, възможностите с 41%. Както знаете, ние следваме една политика на брутна на брутно събиране в клиринговите къщи. Новият европейски режим позволява нетния подход, т.е. експозицията на един клиент може да бъде може да бъде балансиран с портфолиото на друг клиент. И така, ако има растеж от два дена, Е, това е необходимо. Тук става дума за един доста необходим анализ, на анализ, който ще проведем с е, е, Лорд Хил. Трябват ни истински данни за 7-дневен период, за да може да реконструираме маржа за всеки режим за най-големите 9 клирингови къщи. Тези клирингови членове представляват 80% от целия пазар. Един ден растеж е по принцип два пъти по-голям от двудневния ръст. Това означава, че а, това се равнява на целия на, на 21% от нетния, нетната печалба от двудневните операции на клиринговата къща ние анализирахме отделните клирингови къщи и видяхме, че има доста големи разлики между тях. Както казах, това са доста технически неща, но аз съм подготвил няколко слайда, с които се надявам да нагледа размишленията си. Надявам се да ги имате. Най-напред, тези слайдове не съдържат истински цифри, заради поверителността. На първия слайд виждате сравнен резултатите сравнени с нетния доход от един ден и от два дена. Каква е разликата? Ние структурирахме едно хипотетично портфолио за три, трима клирингови членове виждате потенциалите за балансирането, за компенсациите, то е за всяка партида маржът. Диаграмата най-отгоре показва брутния постинг 3000 за клиринговата къща. А долу виждате същото портфолио, ако се позволи нетването, тогава ще се получат 8000 долара за клиринговата къща. Естествено, в реалността тези разлики ще зависят от състава на портфолиото, но така или иначе това са резултатите. На втория слайд виждаме същото сравнение, но се използват нетните стойности. Виждаме, че тоталната сума е около 20, разликата е около 20 долара. Тоест, това е отново разликата между два дена. 40% е разликата между, двата, между е, двете стойности, без негативните а, последствия, които имахме при първия слайд. Тоест, трябва да имаме екстремно разпределение на клиентските а, позиции, за да се получат едни такива резултати. Всъщност тези цифри включват една такава позиция. Това е член С, но неговия брут, неговите брутни стоености са около 20 пъти по-високи. Сега, ако погледнем данните на клиринговите членове, трябва тук да кажа, че всъщност тук имаме на третия слайд истински данни. Ние структурирахме, реконструирахме дводневните нетни стойности и тези стойности са базирани на данни, които ние е, събрахме в хода на нашия анализ. И сме ги представили на комисията средната стойност е резултат от 7-дневен период. И така виждате тук, че брутната стойност е 58 милиарда долара в маржа. Същата, същите позиции, същата клирингова същата клирингова къща в медни стойности би имала само 35 милиар, милиарда долара, т.е. една разлика с 35 милиарда. От 35 милиарда. Резултатът от анализа е повишаване на, с 45 пъти печалбата при положение, че се използват нетните стойности. Сега, тези неща не биват да се свързват с клиентския марш. Два дена произвеждат повече резултат от един ден, това е ясно, но ние тук говорим от клиринговата къща, т.е. ние не говорим за разпределението на печалбата между е, клиентите. Тоест 41% разликата е, е, за която говорих и преди. Но не бива да се забравя, че е, позицията на къщата в пазара, на пазара на фьючерсите е много по-малка. За това тази маржа, маржа на, на клиринговата къща е по-малка. Понякога е само десетина процента. Тук на този слайд виждате отново истински данни, които сме използвали. Истинската стойност е 9 милиарда. След, ако следваме изискването за 2 дена, ще имаме 14 милиарда. Но тук има още по-голяма разлика в двата режима и това е именно, именно третирането на свързаните е, единици с клиринговата къща. Изискването е, е тези транзакции на свързаните единици да са отразени в общия отчет. Европейското законодателство позволява тези свързани единици да се третират като клиенти. И тук се вижда какво ще, се стане, какво ще стане, ако следваме европейското право, европейските правила. Тоест, е, маржата без а, свързаните единици ще съответства на двудневния период. И така, ако изключим свързаните единици, ще имаме 3,1 милиард и 5,2 милиарда за изискването с два дни. Е, слайд 2 обобщава въздействията на регулаторния режим – като използвахме данните, които бяха налични. Най-горната диаграма показва разликата по отношение на клиентите. 58 милиарда прямо 33 милиарда. А диаграмата долу показва разликите в маржа на къщата, ако се ползват европейските правила, т.е. 3,6 срещу 3,1 милиарда. Така че 35 милиарда е разликата за клиентите при, при положение, че се ползват европейските правила. Европейската комисия е, никога не е смятала, че малък марш за къщата е риск. Но наистина Маржата е малка, но рискът се получава, ако имаме малък марш от страна на клиента. Въпросът е как да защитим къщата, как да защитим клиентите и членовете на клиринговата къща, т.е. те да не трябва да покриват загуби, ако се наложи. Затова Една по-широка маржа би, бил, би била отговорът. Тогава бихме могли а, да трансферираме позицията на един фалирал клиент върху позицията на други. Това би могло да се случи с Лейман в една глобална ситуация. Въпросът е, може ли да се трансферира позицията на един клиент, за да се, миними, за да се намалят негативните е, въздействия за цялата клирингова къща, но за това се изисква да се анализират позициите на клиринговите членове. Сега, що се отнася до стабилността на пазара, важното е да имаме брутни постинги за всички, а, за всички членове на клиринговата къща. Може да кажете, добре, защо не се тръгне по двата пътя? Защо да нямаме както а, американската система за търговия с токови фьючерси и да имаме изискването за двудневния ликвидационен период. Т.е. да имаме най-доброто от двете системи. Ликвидационният период обаче зависи от характеристиките на продукта. За някои продукти този период може да е един ден, за своп, свопове, например, ликвидационният период е 5 дена. И ние смятаме, че когато имаме различни маржове, в зависимост от продукта, това ще създаде стимули, за да се заобикалят правилата. А точно това искаме да предотвратим, да нямаме а, различни периоди, защото в такъв случай ще бъде много проблематично в Европа и в Америка а, да се. И то проблематично ще е ситуацията на а, свързаните единици. Защото в Европа тези свързани единици, както казахме, се третират като клиенти било то от дъщерни фирми или други такива предприятия. Още нещо. Е, членовете на клиринговата къща гарантират гарантират за съответните си суми. Един гарантира за сумата на другия. Важното е да погледнем холистично на маржовата методология и да видим как може да се намалят рисковете. Има и много други фактори, които смятаме, че трябва да се оценят, за да се види цялостния резултат за една възможна надзорна рамка. Има разлики в нашите системи. По, в някои отношения европейската система е по-консервативна, в други отношения нашата система е по-консервативна. Сега, какво искаме да направим? Това е важно да знаем. Какво искаме да знаем? Ако искаме да се съсредоточим да, върху това да уравновесим различните а, разлики, различните а, различия, отделните различия в името на финансовата стабилност, то тогава трябва да искаме е, брутен постинг и повече ангажимент от страна на клиентите. Като не забравяме, не забравяме и тяхната защита. Защитата именно на клиентите. Е, в много случаи, в много юрисдикции има еквиваленти на брутния постинг. По отношение на отчетите на клиринговите къщи, ако решим да изглаждаме различията, то трябва да погледнем гаранциите и съответните дъщерни предприятия, тяхната позиция и свързаните единици. Ако решим, че гаранциите не са достатъчни в случай на ликвидация, то трябва да помислим за промяна на тези правила. Ние смятаме обаче, че не би трябвало да създаваме възможности за регулаторен арбитраж и за промени в ликвидационния период. Знае, че това са много технически подробности, но имах чувството, че може би едно кратко въведение ще е добре за, да, за общото разбиране на цялостната проблематика. А сега е, ще спра до тук и е, с удоволствие ще, го, ще отговоря на евентуални въпроси, било то въпроси свързани с деривативите, с дериватите, извинявайте, или с други въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Носът, за вашата презентация. Е, въпросът наистина е много технически. Благодаря ви, че ни помогнахте да разберем по-добре е, техническите аспекти. Естествено, яснота е едно нещо, стигането до споразумение е друго нещо. Е, разбирам, че има въпроси от страна на нашите колеги. И така, най-напред един въпрос. Смятате ли, че сметките на членовете на клеринговата къща би трябвало да служат за това, за покриване на евентуални загуби и как бихте е, смятали, че може да се промени това правило. И различното третиране на отчетите на клиринговите къщи. Какви биха могли да бъдат промените и възможните подходи за изглаждане на различията? разбираме от комисията, че това е един от основните проблеми за финансовата стабилност. Комисията говори именно за отчетите на клиринговите къщи. Но това са само някои от въпросите, които бихме искали да ви зададем. И, а... Ще отговоря на тези много важни въпроси. Ние смятаме, че парите на клиентите не трябва да се използват за компенсиране на недостига в клиринговите къщи. Ние вярваме в разделението и за това искаме филиалите да имат такива сметки. Ние не смятаме, че годност САКС трябва да бъде в сметката на клиента, защото за нас това застрашава крайния клиент. Те трябва да се групират с Goldman Сакс като член на клиринговата къща. Когато аз говорих за разделянето, аз нямах предвид разделянето. Разделението е много важно. Ако има неизправност в сметката на клиринговата къща, тя дефицитът не остава там – размерът на експозицията е много по-голям и въпросите са много по-сериозни. Когато, например, е, Леман или друга клирингова фирма изпадне в неизправност, ние се притесняваме от съдбата на клиентите, защото при неизправност членове, членът на клиринговата къща няма да прави плащане, защото ще се притеснява от това какъв развой ще вземат процедурите по несъстоятелност. Клиринговата къща е тази, която има правомощията да прехвърли тези а, отчети, но всичко ще зависи от а, маржа. Друга клирингова къща няма да вземе позицията, ако няма достатъчни маржовете, защо съм съгласен, че ние не можем да не се притесняваме от отчетите на клиринговата къща, но при не състоятелно ще, повди, се, се, ще повдигне въпроси за, от, за от, сметките на клиента. Всъщност аз не говоря това разделение да се промени. Смятаме, че двете неща не трябва да се смесват. Ако наистина смятаме, че парите в сметката на клиринговата къща не са достатъчно, трябва да се обърнем към гаранцията. Можем да погледнем и, да обърнем, да погледнем и капитала. Трябва възоснова на тези два фактора да решим дали е достатъчно. Но тук говорим за относителни суми – сумите в сметката на клиента е малка в сравнение с сумата в сметката на клиринговата къща. Ние трябва да, да обръщаме внимание и на двете. Разбира се. ако размерът е толкова малък, защото е толкова трудно да се постигне съгласие да се увеличи. Не искаме да го увеличаваме като преминем към два дни, защото това ще създаде онзи риск, който регулаторния арбитраж е повод за притеснение. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Масад, че сте при нас днес. Чудесно е, че имахте време да ни посетите. Е, ние в тази комисия знаем много добре колко е важно да има едно добро сътрудничество между Европа и Штатите, особено в, по отношение на регулацията на финансовия пазар. Затова още веднъж искам да подчертая чувствителната тема, а именно – темата, която вероятно ще бъде засегната и от колегите, а именно изискванията за маржите за сигурност, за безопасност в рамките на този регламент. Вие знаете, европейският поглед винаги пада върху, финансова, върху финансовата стабилност. За това за нас е страшно важно. За това още веднъж искам да ви задам следния въпрос – Дали няма по-голяма възможност една клирингова къща при определени проблеми на клирингов член да това да я засегне изключително много, много повече, отколкото нередности в собствената изметка и на още един въпрос – нещо, което вие зачекнахте, но все пак е, сигурността на маршите за сигурност, дали те не могат да бъдат използвани за компенсиране, за балансиране на сметките на клиентите. Ако това не може, то тогава как смятате да осигурите рисковете ако няма, ако не се въведат по-широките маржи или пък ако не се въведе а, двудневния период а, на ликвидация, какви други инструменти вие бихте предложили? Me, all, sure Нека да съм сигурен дали правилно съм разбрала въпроса. Разбирам, първият въпрос е има ли по-голяма вероятност от неизправност при клиринговата къща? И ако това е така, няма ли нужда от по-голям марш? Аз мисля, че що се отнася до вероятността от неизправност, ние смятаме, че ако има неизправност на член на клиринговата къща, Проблемът не е само в сметката на клиринговата къща. Трябва да обърнем внимание на сметките и на клиента и на клиринговата къща. И поради относителните обеми, рискът за клиринговата къща като цяло и за другите членове е в зависимо от това дали сметката на клиринговата къща е достатъчна, дали там има достатъчен марш. Знаем разликата в клиринговата къща е 35 милиарда, разделяме го на 9, 4 милиарда на фирма, разделяме го на 9 фирми и е ясно за какви порядъци става дума но да не се прите... но трябва да видим колко марш има при клиринговата къща. Въпросът е много важен и за това трябва да положим всички усилия, за да няма неизправност на клиринговата къща. Ето за това споменах участието на клиента. Очевидно има и други мерки, които прилагаме, за да следим позициите на клиринговата къща, да следим рисковете. Ние осъществяваме ежедневен контрол, измерваме експозициите. И, и ако кажем, ако е един ден тук, нека да стане два дни там, е, това насърчава определен вид е, поведение. Защото ще има опити за регистриране на транзакции, които трябва да бъдат в сметката на е, клиринговата къща. И затова аз мисля, че ние трябва да погледнем нещата по друг начин. Казваме, че маржът при клиринговата къща не е достатъчен и ако не, нека да видим защо не и какво можем да направим. И затова трябва да видим гаранционният, участието на гаранционния фонд. Защото целта е да се осигури покритие и защита. Нека да видим как измерваме това е, покритие от а, втори тип. И всъщност, а, ние, ако смятаме, че има проблем с недостатъчно участие на клиринговата къща като цяло, може би има и други решения, вместо да създаваме а, разликата, която води до регулаторен арбитраж. Хуандес Фернандес Алварес. Много благодаря, господин председател. Добре дошли. За нас наистина е удоволствие да разговаряме с вас. Като обсъждаме тема, която може би трябваше да стигне до Брюксел, за да започнат преговорите за маржовете и разликите между клиринговите къщи и клиентите – на мен ми се струва, че един от уроците, които научихме от кризата, е, че не е достатъчно да се контролира или смекчава риска специфичен за различните контрагенти. Научихме, че системните рискове, които години наред не бяха анализирани, от регулаторите или академичните среди, всъщност са изключително важни и надзора трябва да се насочи на там, като говорим за финансовите пазари. При Банковия съюз ние се опитваме да го обхванем, а не само да контролираме индивидуалния риск. По-скоро разглеждаме доколко се пораждат рискове за цялата система. Виждаме, че има разлики между САЩ и Европейския съюз, що се отнася до регулаторната рамка и човек остава с впечатлението, че системата в САЩ може би включва марш по сметките на клиентите, който е по-висок, отколкото в Европейския съюз. Същевременно маржа на клиринговите къщи контрагенти ни се струва доста по-висок от тези данни, които ни се предоставят и от вас, и от комисията, и от служителите, проучващи темата. Струва ми се, че трябва да сме по-предпазливи, що се отнася до системния риск. Имам предвид риска свързан с сметките в клиринговите къщи. Ето защо и за да се избегне регулаторния арбитраж, тъй като всички ние искаме да се избегне, Трябва да се помисли дали някои европейски компании няма да бъдат изкушени да работят в САЩ. времено трябва да се види дали е възможно да се намери общото между европейското и американското. Така че да се реши и проблема с риска по маржовете на клиринговите къщи и съответно разликите в нормите между Европейския съюз и САЩ? Well, thank you for the question. Uh, Благодаря за въпроса. I agree that our goal should be to focus on Съгласен съм, че нашата цел трябва да бъде системния риск. Научихме много неща по време на кризата научихме, че на някои пазари се натрупва прекомерен риск, което да има а, сериозни последици. Ние още се възстановяваме. Напълно съм съгласен с вашите коментари, но да не забравяме какво научихме по време на кризата. Маржовете за фьючерсите няма нищо общо с кризата методологиите за маржовете, които се обсъждат днес, нямат нищо общо с кризата. Деривациите са относителни. Дериватите, извънборсовите деривати бяха нерегулирани. Предприехме стъпки за решаване на този проблем, което е много добро. И що се отнася до изчистените деривати, е, споразумението е много по-близо и решихме, че различията са приемливо. За мен много по-сериозен въпрос за системния риск, когато говорим за марш е, за дериватите, няма нищо общо с това, което говорим днес. Става дума за маржове за е, неизчистени слапове, защото има голяма част от пазара на деривати, който не преминава през клирингова къща. И вие и ние работим по правила. Ние предложихме много по-нисък прак за това правило. Продложихме много по-нисък прак отно за това, кога има нужда от марш. Комисията го отхвърли в интерес на хармонизацията. Аз казах, че съм готов да приема предложението на Европа, въпреки че ние бихме предпочели не по-низко ниво. Бихме предпочели нещо, което ни дава по-добра защита. Но, както знаете, ние трябва да балансираме разходите на регулацията с ползата. Трябва да обърнем внимание на ликвидността на тези пазари. Те са изключително важни за всички фирми и във вашата економика, и в нашата. Непрекъснато се срещам с търговски фирми, които нямаха никаква вина за кризата. Те разчитат на тези пазари, за да се защитят срещу обикновени рискове. Сълскостопански производители се опитват да защитят цената на рекламите, износители са, искат да се защитят срещу валутна експозиция и те се тревожат от от, е, е, това нашите мерки да не увеличат техните разходи. Винаги трябва да мислим за разходите. Е, ние смятаме, че методологията за маржовете, която следваме днес и която доведе до еднодневен марш за тези фьючерсни договори е адекватно нямаше проблеми с кризата. Има много други елементи в този модел. Не става дума за един ден или два дни. И обсъдихме много тези въпроси с комисията. С, разговаряхме много добре с комисията относно периодът, е, който решаваме отглед... да изберем от гледна точка на риска. Всичко това трябва да се осмисли. Онова, което ме притеснява, че като че ли изведнъж започнахме да обръщаме внимание на този относително дребен въпрос, като има много други по-сериозни въпроси и казваме различията в сметките на клиринговите къщи между еднодневния и двудневния период е нещо, което не може да се толерира. Аз мисля, че трябва да говорим по много по-сериозни въпроси. Второ, има много други процедури, процедури, които влияят върху този режим. И на трето място, ако направим промяната, за която настоявате, ще има повече регулаторен арбитраж. Аз си мислех, че искахме да избегнем точно това. Моля всички да ни помогнат да спазваме 5-минутното ограничение за въпрос-отговор, така че по-кратки въпроси и отговорите не повече от 5 минути. Станислав Фузък от е, ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. От името на колегата Суей Кей Свинбърн, като съжаление не можа да дойде тук, моят въпрос е по еквивалентността, въпреки, имайки предвид трудностите между Европейската комисия и Комисията по търговия с токови фьючерси ако разчитаме повече на международните стандарти, за да оценяваме подход, е, основан на резултатите, ще доведе до по-малко търкане между е, регионите. Комисията по ценни е, книжа каза, че те не са обвързани с дейността на комисията Йоско. Моят въпрос е вие в комисията по търговия с токови фьючерси ще подкрепите ли по-решителни права, правила, може би в е, една по-прозрачна рамка и по този начин дали разликите между различните юрисдикции няма да бъдат минимални. И не можем ли да започнем преговори е, възоснова на допускането за еквивалентност, е, като остават, остана само малки различия за преодоляване? Благодаря за въпроса. На първо място аз разбирам защо споменахте SEC и защо това беше поискано. Дължи се на нашите правни отговорности съгласно възложения ни мандат. Председателите на комисии могат да действат единствено в рамките на вота. Ние не можем да задържим своите комисии, а трябва да се допитваме до тях. По същество, самият аз подкрепям работата, която се извършва от Йоско, по стрес-тестовете. Това е важно. Същевременно ние все още живеем в света на националните държави, така че е необходимо да се приема законодателство и това в крайна сметка помага за установяването и на международни стандарти. Направихме нещо такова с маржовете, с тъй наречените ПФМИ. Освен това, дали трябва да бъдем по-видими или не, то на мен ми се струва, че не е много разумно отново да разглеждаме законодателството си за маржовете. но така или иначе винаги ще остават въпроси, които да се договарят двустранно между нас. Благодаря, Кора, и след това Ювен Холцер. Благодаря ви. Благодаря, че ви отделихте време, за да се срещнете с нас. Финансовите пазари са все по-взаимосвързани и е много важно държавите и юрисдикциите да водят диалог помежду си. Защото ако има проблем някъде, той трябва да може да се овладее и смекчи на други места. Самата аз съм докладчик по показателите и неевропейските показатели е, е, силно ни притесняват в парламента. В комисията разговаряме с регулатори и надзорници от различни държави, включващи дори Япония, Южна Африка, Бразилия. Всички тези страни, както и САЩ, е, се тревожат заради режима на третите страни, който е първоначално предложен. Тези референтни показатели се използват ежедневно от европейските потребители и бизнеса. Като за нас е важно на първо място да гарантираме изработването на показатели по начин, който не позволява злоупотреба или манипулация. На второ място показателите от трети страни би трябвало да могат да се използват от бизнеса и домакинствата и ФЕС. На трето място трябва да има равни условия за източниците на показатели спрямо европейските партньори. САЩ критикуваха остро първоначалното предложение на комисията. Вие също казахте, че комисията по търговия с стокови фьючерси не може да извършва надзор. Но вие също така обяснихте, че би трябвало според Европейския съюз режима на САЩ да се смята за еквивалентен. Въпреки, че той непряко засяга и показателите. Искам да ви попитам, можете ли да ни дадете примери за използване на правомощия, заплахи за отписване от борсата на определени инструменти заради нарушаване на правилата за референтните цени. Също така, доколко тези търгувания отговарят на принципите на ЙОСКО по клиринговите къщи и централни контрагенти ще кажа само следното. Надявам се, че вие не очаквате сега да започнат пазарлъците между вашата комисия и Европейската комисия, за да се установи кой има най-строгата система и най-добрата регулация. Ясно е, че тук рискът е много голям. Клиринговите къщи са от значение за структурирането на цялата система. Колегата от ЕКР вече ви попита дали можем да излезем с някакви общи стандарти в световен план, може би тези на ИОСКО, това би било една альтернатива. Благодаря ви за въпроса. Нашият подход към референтните стойности е следния. Ние започнахме преглед и тогава, когато договора включва референтна цена, ние правим проверка – Самият аз не мога веднага да ви дам пример. Мисля, че последният, за който се сещам, е примера с биткоин. Но ние наистина се опитваме да променяме и договори, които са в сила, когато установим проблем. Като тук не става дума само за прегледа на договорите, а и за налагането на нормите. Имахме тези дела, свързани с Либор. Първото от тях започна 2012 година. След това последваха още няколко. Имаше и дело в Обединеното кралство преди две седмици. Имаше дело в Германия с санкции от 2,5 милиарда. В тези случаи ние проследявахме връзката с Либор. Но ако проверите какви санкции сме налагали, ще видите, че сме следвали принципите на ИОСКО. Принципно ние нямаме правомощия за показателите, не можем да налагаме нормите на ИОСКО, но се придържаме към много сходни стандарти при правоприлагащите си дейности. И ще продължим да го правим. Така че, най-общо казано, разчитаме на този преглед на договорите, който извършваме и на работата по налагане на изпълнение на нормите. Сигурно знаете, че е, самите ние участвахме много активно в изготвянето на принципите на ИОСКО. А, агенциите за ценово докладване в САЩ също са приели принципите на ИОСКО при цените на нефта. Като междувременно това се разширява, за да обхване и други индекси. Ние също сме обезпокоени за референтните стойности и не искаме да има злоупотреба или манипулация. Надявам се да съм отговорил на въпроса ви. Благодаря. Обединената левица. Е, е, мистер Масър. Благодаря ви, господин Масър. Първо искам да попитам за позиционните лимити в стоковите пазари. Имаше норми, но съдът ги отмени, защото беше решено, че те не са достатъчни, за да се спрат спекулациите. Не знам дали в момента може да ни кажете нещо за това. Доколкото знам, до 2015 година трябва да се извърши преработката на съответните норми. Исках да ви попитам какво е вашето отношение към повишаването на праговете над предишните стандарти. На второ място по клиринговите къщи централни контрагенти имаме деривативна експозиция на банките трябва да се разглежда и брутната и нетната експозиция. Но мисля, че брутната ни показва много повече при същия риск. Като говорим за клиринговите къщи, вие говорихте за брутния и нетния метод, но като говорим за тези къщи, Смятате ли вие, че брутният метод наистина ли дава по-добра представа за възможния риск, свързан с клиринговите къщи? И на трето място, ако ми позволи председателят, наскоро арестуваха един от търговците в Обединеното кралство, високочастотен търговец. Аз самият съм много скептичен при високоскоростната търговия, но не мога да си представя, че отделен търговец би могъл да има пък толкова огромно влияние върху пазара. Благодаря. По позиционните лимити наистина ние си преразглеждаме нормите. А съдът отмени законодателен акт, прият преди 3 години. Като основанията бяха по-скоро технически, а не толкова свързани с правната тематика. Но ние предложихме ново правило. Сега анализираме получената обратна информация и се надяваме да сме готови до края на годината. А по самите прагове и лимити не съм специалист и за това няма да си давам мнението. Но предполагам, че координирането, макар и предизвикателство, си струва да се опита. След това брутния и нетния метод. Като говорим за клиринговите къщи, ние имаме предвид най-вече политиките за маржовете и смятаме, че брутният метод ни дава по-добра защита. Банките се оплакват от своите експозиции, често казват, че не е достатъчно да се гледа номиналната сума, но според мен трябва да се отговори следното. Сега ние разбираме пазарите по-добре, нещо, което не беше вярно през 2008 година. Тогава наистина не знаехме какво се случва и в резултат на това економиката ни стигна почти до депресия. можем да разглеждаме експозицията по няколко начина. Има нетна експозиция или пък можем да говорим за сравнението между една от големите институции, нейната експозиция, сравнена с друга голяма институция или мрежа. Сега разбираме, че слоповете за кредитно неизпълнение са високо рискови, например, но е необходимо да анализираме, както казах, експозициите по различни начини. А за последния въпрос, нека се спра на последното дело. Тук ни помогна и Скотланд Ярд и FCA много сме признателни, наистина заведохме дело срещу търговец от Обединеното кралство. Ние не казваме, че той е довел до пазарен срив, но смятаме, че неговата манипулативна търговия е допринесла за създаване на определени условия на пазара, които са довели до този мигновенен срив. Използват е продукт Емини 500. Принципно става дума за създаване на поръчков дисбаланс. Правене на поръчка и мигновено анулиране, за да падне цената. разбира се, не е бил единствения. А за високочастотната търговия наистина и ние имаме своите безпокойства. Доста стъпки предприехме след този мигновенен срив, но има и други елементи, които ще огледаме. Благодаря зелените. Благодаря. Моят въпрос е сходен с въпросът на колегата от ГОЕ и е, колегата от ЕКАРЕ. Става дума за позиционните лимити. Какво смятате за тях? 40% от е, доставките. От запасите за доставки. Е, по този начин, без да се наруши лимита, трима търговци могат да контролират пазара, така ли? И освен това, деривативните е, дериватите, търговията с деривати, свързани с храни, например. Смятам, че за всички нас и особено за гражданите е много тревожно, когато хора започват да спекулират с основни стоки а, а ние в крайна сметка искаме да защитим фермерите, например, от колебанията на пазара. Каква е вашата философска позиция по принцип, свързана с основните стоки, с основните търговани стоки? И освен това, каква е социалната функция на търговията, освен само спекулативната й функция? Благодаря. Наистина има е, връзки между всички тези компоненти. Има е, пространство за спекулация, така да го нарушим, така да го наречем, но трябва да предотвратим нездравата спекулация. Ето, например, фермерът, който иска да повиши цената на своето жито, има нужда от ответна страна, т.е. страна, която да го купи. Но спекулантите нямат тази друга страна, нямат тази е, физическа връзка с партньор. И фермерът иначе би могъл да увеличи цената без партньор на своето жито неимоверно. Е е, което от своя страна би могло да окаже негативно влияние върху наличността на тази физическа стока. И тук става дума за правила. Аз не съм експерт. Колегите от моя офис знаят, се занимават повече с тези неща, но когато говорим за лимити, за приемливостта на лимитите, с тези неща трябва да се занимаваме с факторите доставка, доставяемостта на стоките – а, ние много сериозно се занимаваме с тези въпроси. А, именно селското стопанство беше изходната точка, с, от която тръгна комисията за търговия с токови фьючерси. Ние искаме да осигурим добро производство, сигурно производство за храни, и тези фермери, тези заинтересовани страни трябва да използват ефективно пазара. Пазара трябва да служи на потребителите, а не на финансовите институции е, да правят своите манипулации и спекулации. И това е предизвикателството пред нас. Затова пишем и тези правила. Благодаря, казва Председателят Марко Вали. Благодаря на господин Масад за присъствието и за това, че ни представи много подробната на интересна презентация. Радвам се, че има дух на сътрудничество, защото всички разбираме системния риск. И следователно трябва да го предотвратим. Ето защо е много важно да има максимално глобален подход и това предполага регламерно, що се отнася до еквивалентността. С САЩ имаме сериозни съмнения по въпроси за балансирането на регулацията. Да, има има аргументи за приравняване на европейските към американските. Не знам, може би трябва, ще се постигне споразумение след като се приравнят европейски към американските. Според нас има нужда от повече прозрачност по тези инструменти, да няма спекулации по суровините, държавните облигации. Е, и в Италия има подобни случаи. Е, не искам да ги обяснявам сега. При слаповете ние търсих, искахме да се защитаваме и след това трябваше да плащаме повече, отколкото бяха предимствата. Моят въпрос, е, виждайки е, че много колеги е, зададаха въпроси. Какво мислите за Европейска институция за контрол като, като Американският институт за контрол на валутата? Всяка година публикува списък на експозициите на най-големите банки, за да знаем колко деривати имат банките. Една от най-големите европейски банки – казват, е, че са между 30 и 80 е, милиарда, което е, не е незначително. Благодаря, съгласен съм, че ни трябва повече прецизност и за тази цел трябват да се положат повече усилия, но не зная, не мога да кажа каква, какъв вид институция трябва на Европа, но ние всички, а, всички се занимаваме с въпроса за създаване на една отчетна схема за дериватите чрез депозитарите. трябва да се изисква и повече информация за своповете. Нямаме възможност за анализ, за който говорите вие. Изискват се тук много повече информация и много повече, ам, много повече подробности от това, с което разполага в момента Организацията за контрол на валутите в Штатите. И ако говорим за хармонизиране на законодателството, има напредък по отношение на, на своповете. Е, тази седмица ще има среща посветена на тези въпроси с Европейската централна банка и нашите представители. Е, се надяваме да създадем една такава система, и ще имаме във всички случаи много повече и по-добри, по-надежни данни за пазара и ще може да виждаме къде са експозициите, къде са рисковете. Проблем е обмена на информацията през граници, хармонизацията на стандартите, но има усилия в тази област. Интересно беше вашата оценка. Благодаря ви, председателят. Разбирам, че вие имате още няколко минути. Може би може да групираме въпросите. Гос... Госпожа Капел, Барбара Капел. Благодаря, господин председател. Благодаря за подробните е, за подробните информации за маржовата методология. Надявам се да постигнете споразумение с комисията. Сега, е, въпросът ми се занимава най-вече с стабилността на пазара и дериватите. На G20 имаше принципи, имаше споразумение за принципите за пазара на дериватите, за билатералните свопове и, транс, и, и нанасяне на своповете в един общ регистър. Но тук се задава въпроса за, противо, за протекционизма. Вашата организация искаше да се случват своповете в клиринговите къщи, за да има прозрачност и за да няма злопотреба с пазара в Европейския съюз и в Штатите са най-големите е, пазари на деривати. Има 15 категории, които вашата организация тълкува като приложение за трансгранична търговия с деривати. Въпросът ми е, смятате ли, че регламентът, така както се предвижда, ще може да предотврати протекционизма при слоповете и колко силни са 15-те категории в Европа и в колко, колко, колко добре са адаптирани и са съгласувани тези 15 категории между Европа и Штатите. И как виждате вие пазарът Европа, економическата площадка, така да се каже Европа, по отношение на Своповете? Благодаря. Благодаря за вашите интересни становища по отношение на стоковите фьючерси. Е, искам и да ви задам един въпрос. Правилно ли разбирам, че когато щатите говорят за международни стандарти, то те не искат една обща, едно общо регулиране. А, има федералния резерв, много от нещата, които бяха тогава, бяха променени. Има стрес тестове, но истината ли е, че при, при, приемаме един общ стандарт от АСКО, но че въпросът е на всяка юрисдикция да приложи този стандарт и в негова прерогатив е как да Оформира това приложение. Господин Фернандес. Много ви благодаря и съвсем набързо. Освен въпроса, който обсъждаме днес, ме интересува доколко финансовите услуги ще бъдат включени в ТТИП споразумението, което се договаря между САЩ и Европа. Вие какво мислите? Още един въпрос – ние в парламента се опитваме да говорим за добрите страни на това споразумение. Какво бихте казали вие за разговорите с професионалния сектор и синдикатите? Thank you, uh, chairman. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Масад. Парламентът и съдета и съвета дадаха мандат на комисията да приемат или не приемат е, решение за еквивалентност. При следните условия трябва да има съответни различия. Аз съм съгласен с е, Тима Сад, че постигнахме напредък имахме конструктивни разговори. Също така поискахте правилата на трети страни да бъдат еквивалентни на нашите. Въпросът не е нов. През 2013 година комисията писа на американските регулатори и това е публична информация, че, имахме, че имаме сериозни притеснения по въпросите за маржовете и гаранциите. Защо се притеснявахме? Защото Йоско прие международни стандарти, но има една област, в която не се постигна споразумение и това са маржовете. Независимо от това, че Европейския съюз настоява за хармонизация, една-две държави членки не бяха съгласни, затова възникна проблемът. Ако приемем решение за еквивалентност, е, европейските клирингови къщи на централните контрагенти ще трябва да спазят правилата. Няма да има праз... промяна в правилата. Ние при нашите клирингови къщи прилагат нашите правила и така Въпросът е дали трябва да допуснем американски ССП да има достъп до нашите пазари и да и признаваме правилата за маржове. Това е ключовият въпрос. И мисля, че господин Фернандес и другите споменаха този проблем. В Европа основният проблем е финансовата стабилност маржът или гаранцията за ССП е води до това, че големите банки като JP Morgan, JP Morgan, Goldman Sachs и Deutsche Bank. Там искаме да бъде гаранцията. Това е финансова стабилност. В ССП има различна функция. Те защитават клиентите. Ето за това става дума в Америка има повече марш защита на клиентите. Нашите стандарти са по-високи. Как да решим проблема? Не сме съгласни с предложението да приемем по-високи цифри за клиентите в Америка и по-низки цифри за Европа, тъй като гаранциите не са взаимозаменими ако една от големите банки изпадне в несъстоятелност и повлече а, клиринговата къща, ще пострада економиката или пък трябва да има банки, които да осигурят защита. Съветът и парламента взеха решение. Акцента трябва да бъде по-силна защита за ССП е, регулаторите спорят кои правила са по-добри. Вижте какво казват пазарите. Нашия пазар казва, ако приемем еквивалентността и не решим проблема за маржа, една клирингова къща в Европа казва, аз ще се преместя в САЩ. За каквото и да става дума в спора, пазарът има нужда от бързо решение. Какво можем да направим? Е, вече обсъждаме брутни маржове. Ние трябва да обменяме данни и ти ни колегите му правят това. Призоваваме клиринговите къща работят с нас в Европа, да хармонизираме стандартите в ИОСКО. Нещо, което не направихме пред няколко години, но нашите пазари имат нужда от яснота не можем да продължаваме да разширяваме правилата за капитала. Надяваме се, можем да постигнем утре това споразумение. Господин Масати има думата. Сега пореда на въпросите по въпроса за търговията. Мисля, че това е следващия въпрос, по който трябва да започнем работа да видим как да хармонизираме правилата за търговия. Това е изключително важно. Няма да навлизам в техническите детайли поради липса на време. Ние трябва да приложим правилата си в рамките на една година, както поиска от нас Конгресът. Не е лесно, когато не е лесно в контекста на глобален нерегулиран пазар и една страна налага регулирана рамка преди другите страни. Тогава възникват спорове. На... Очакваме европейските правила и междувременно ще се опитаме да постигнем хармонизация. По въпроса за хармонизацията – Откровенно казано, аз мисля, че ние направихме много в интерес на хармонизацията. Много представители на бизнеса идват и се оплакват от липсата на хармонизация, просто защото са свикнали с ситуацията, в която няма правила и следователно нямаше от какво да се притесняват. Пазара е голям. Ще хармонизираме колкото можем, но ще останат различия. И сектор, и бизнесът се е свикнал не могат да се, предав, да се продават ценни книжа по един и същи начин в САЩ, Европа и Япония. Бизнесът се адаптира, ще хармонизираме колкото можем, но нека не ни принуждава идеята, че трябва да има пълна съвместимост. Целта е прекрасна, но трудно постижима. Основният принцип в при нас е спазването на националните закони. Ние вярваме в процеса ИОСКО, подкрепяме и други пътища за международно сътрудничество. Стандартите, които са резултат от международните процеси, подлежат на наше одобрение. Все още няма глобален регулатор на света. Достатъчно ли е? И трябва да, да правим максималното. Търговско-инвестиционното споразумение, това излиза извън моя мандат, има и други пътища за международен диалог по финансовите услуги. Те са вършили добра работа. Тук се спомена нещо за синдикати. Не го разбрах, но после можете да ме попитате. Коментарите на Патрик Пирсън. Ще кажа следното. Идеята, че клиринговите къщи в Европа трябва да спазят нашите права, не е вярно. Не забраняваме на американски фирми да търгуват фьючерси на европейските борси. Не забраняваме тези фьючерси да се изчистват, да се чистят от европейски клирингови къщи. Не искаме те да се регистрират при нас. Освен ако не правят клиринг на фьючерси, търговани на американските борси, или пък ако става дума за слапове с клиенти. Това е различно. Доколкото разбирам европейския режим, вие ще налагате капиталови такси върху европейските фирми, е, ако работят с клирингова къща, която не е призната от вас. Ние нямаме такъв режим. Нашето искане за регистрация е доста по-ограничено, това, което беше казано от Патрик. Второ, идеята, че не се интересуваме от рисковете, свързани с големите банки, та чисто и просто не е вярно и се надявам, че няма да се наложи да спорим по този въпрос. Готов съм да говорим за начините, поради, по които следим клиринговите къщи. Разготовихме да разговаряме по различни решения, които сме приели и затова нека не се съсредоточаваме върху един конкретен аспект, а нека да гледаме общата картина не смятам, че може да има съмнение, че ние се трево, че нас не интересуват рисковете, свързани с големите институции. И накрая, ние сме готови да прочетем всеки анализ, който искате да ни предоставите по тези въпроси, но не сме ги видяли за сега и така. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Има ли въпроси, които пропуснах? Председателя, благодаря много господин Масад. Много интересен диалог. Очакваме и се надяваме да има положителен резултат от разговорите с комисаря Хил. Заедно с това Както виждате, парламентът е дал ясен мандат на комисията да гарантира така, че финансовата стабилност и рисковете на големите, свързани с големите предприятия да бъдат решавани. Благодаря и аз се радвам, че съм тук и разчитам, че ще работим заедно.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 One does not work. Vote is closed. Не работи едно от устройствата. Край на гласуването. Отхвърля се, както виждате, 21 за и 26 има против. Из... Изменение 23 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис С на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против. Трябва да проверим втората част. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, същото мнозинство като чили, но нека проверим, защото не виждам точно вдигнатите ръце. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за,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 мисля, че се приема. Искате ли да проверим? Добре да проверим втората част. Край на гласуването. Приема се. Трета част. За, против. Същото мнозинство приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против. Да проверим 63-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение J за против, въздържали се, приема се компромис К за против, въздържали се, приема се компромис Л за против против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 86 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н на 3 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се, но нека проверим. Втора част, компромисен, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част за. Против, въздържали се, приема се с мнозинство. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се изменение 97 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против. Да проверим втора част на 97 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега да гласуваме целият текст с измененията за, против, въздържали се. Приема се доклада. Сега гласуваме електронно. Край на гласуването. 43 за, 2 против, 5 въздържали се. Поздравления на докладчика. Сега преминаваме към следващата точка и председателството се поема от господин Симон. А,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 Danke sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Благодаря, колеги. А сега продължаваме с точка 6. Това е първи обмен на мнения към Европейския структурен инвест... инвестиционни фондове за едно разумно економическо управление. Джорджо си има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, изготвих едно становище от е, името на нашата комисия за Комисията за регионално развитие е, за доброто управление и европейските структурни инвестиционни фондове във връзка с член 23 от регламента за общите разпоредби. Аз получих коментари от господин Фернандес Алварес Йонас и очаквам коментари от други колеги. Крайният срок на, за предложения е 19 май. Предстои среща, за, която да изготвим общото становище, не повече от една страница. Общият контекст е, че ние припознаваме важността на Европейския структурен и инвестиционни фондове, които са много важни за инвестиции, за създаване на работни места. Инвестиционната среда в еврозоната и в Европейския съюз се подобрява, но Важността на тези фондове е стратегическа, за да искаме да подчертаем и доброто управление и нуждата от него в Европейския съюз. Става дума тук за контролиране на бюджета, с контролиране на дълга, в такъв случай, когато този контрол е на лице, бюджета функционира нормално. Има правила, изготвени от комисията, има механизми за контрол. Ние признаваме връзката между фондовете и, екон... и рамката за добро економическо управление. Ние обахме не бихме искали да има наказание за региони или някои проекти заради това, че има определен бюджетен дефицит поради липса на контрол. За да няма такива ситуации, ние, ние предлагаме механизми за предпазни механизми. Искаме да няма прекъсване на плащания и да намалим случаите на препрограмиране от страна на държавите членки. Европейският парламент трябва да е въвлечен в процеса на решение. Също така трябва да има и система за ранно предупреждение, защото ние подкрепяме инвестициите, регионалното развитие, економическото и социално сближаване – това са все трудни за постигане цели. Това е общия контекст. Може би господин Фернанде Салварес Йонес иска също да каже някои думи. Няколко думи благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Фернандес. Много благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на докладчика за изготвянето на становището, защото това доразвива идеята за прилагане на член 23. Нека кажа, че принципно нашата комисия гласува против този член, но въпреки това той стана част от европейското законодателство. Следователно, ние можем само да се придържаме към закона. Е, становището е добра основа за дебат, е, то е балансирано и мисля на точка за разискванията по измененията следващите седмици. Имам два коментара, те не са толкова различни от виждането на докладчика. На първо място имаме макрофинансовите условия, но това, което се предлага, трябва да бъде само решение по крайност. времено трябва да се отчетат социално-економическите последици за регионите засегнати от отлагането на плащанията. Тези отлагания трябва да бъдат единствено използвани като крайна мярка, защото в крайна сметка гражданина би трябвало да е крайния бенефициент на европейските политики и не би трябвало те да бъдат наказвани заради економически решения взети на ниво държава. Освен това има и граждани, които живеят в дадена държава без да са а, поданици на тази държава, не могат дори да гласуват за избирането на правителството и нямат никаква вина за неговата политика. При структурните фондове и инвестиционните фондове това е червената линия. Необходимо е да сме сигурни, че инвестициите се правят както трябва – и няма манипулация, а член 23 трябва да се прилага изключително внимателно, за да може отлаганията на плащанията наистина да се прилагат по изключение. И още нещо, ролята на Европейския парламент. Тя би трябвало да бъде много по-изявена на всички етапи. Също така парламента трябва да има и достатъчен контрол, особено когато се решава да се отложи дадено плащане. Мисля, че становището е добро като първоначална основа, но е важно да се подчертае, че преустановяването на плащанията наистина трябва да е само една крайна мярка. Много благодаря. Сигурен съм, че през следващите седмици ще стигнем до съгласие. Э, благодаря, господин Алварес. Станислав Узък от Екарай. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за доброто проекто становище. Подкрепям това, което той казва, но заедно с това искам да подчертая, че искането за препрограмиране на средствата са свързани с строги изисквания – ако комисията се придържа към изискванията за препрограмиране, само в определени случаи, няма никакъв проблем. За мен е много важно да отчетем ситуацията в цялата страна и регионите възоснова на това, че на местните служби са отговорни, за, се смятат за отговорни за дейността на централната власт. Ето защо аз призовавам за дългосрочен поглед към евентуалното прекратяване или оттегляне на финансирането. Освен това, искам да подчертая, че имаме нужда от диалог и прозрачност на целия процес също като предишния оратор искам да кажа, че Европейския парламент трябва да участва в този въпрос. И както често се случва в моите изказвания, искам да кажа, че имаме нужда от допълнителни структурни реформи в държавите членки. Благодаря. Следващият От АЛД благодаря. Искам да благодаря на докладчика за проекто становището. Съгласен съм с много от разпоредбите, особено свеждането до минимум на инвестиционния риск, като създава инвестиционна стабилност. Очаквам да работим заедно по този въпрос. Становището третира много важна тема начинът по който се изразходват европейските средства и отговорностите на държавите членки за разумно изразходване, така че да се е, обезпечат е, техните структури. Ние смятаме, че трябва да се подкрепи и конкурентоспособността и економическите структури на държавите членки. Често се опакваме, че повечето препоръки никога не се изпълняват дори частично през последните години някои държави членки не обръщат внимание на препоръки за структурни економически подобрения. Мисля, че това е въпрос от решаващо значение и пречка пред економическото възстановяване в Европейския съюз. Член 23 в сегашния си вид по никакъв начин не насърчава държавите членки да осъществяват реформа и всъщност възнаграждава онези, които са избягвали данъци. Според член 23 комисията може да вземе предвид само социално-економическата ситуация в страната. Трето приложение уточнява детайлно процентите, с които може да съкрати финансирането и това зависи от процента безработица в страната. При тази ситуация страни, които системно не са изпълнявали реформи и препоръки и следователно имат по-висока безработица, плащат по-малък процент съкръщения в сравнение с страни, които са а, предприели мерки, имат по-високи по равнища на заетост. И така коректността се наказва, некоректността се наказва. Това е неприемливо. Комисията, когато взима решение за това и доколко трябва да бъдат прекратени плащанията, комисията трябва да вземе предвид доколко страната в миналото е спазвала препоръките. Това е важно, за да има подходящи стимули и да се осигури справедливост в отношението към държавите членки. Очаквам, господин председател, да работим заедно с докладчика, за да постигнем удовлетворителен текст. Благодаря. От името на Обединената левица Димитрос Пападимолис. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Искам да напомня на всички колеги от всички политически групи каква позиция беше възприета от парламента по член 23. Нашата позиция беше отрицателна. Ние гласувахме против. За нас този член 23 подценява много важните политически съображения. Смятаме, че това е в ущърп на социалната економичес... на социалното економическо сближаване. Ще продължим ли да следваме стария подход, след като комисията отхвърли позицията на парламента. Нашата позиция е, че трябва да устояваме позицията на парламента и да се опитаме да сложим край на спазването на член 23. Този член трябва да бъде а, забравен. Ако това не ста, ние трябва да проявим здрав разум и да не търсим и да не търсим начини за отслабване на някои политики. тъкмо обратното. Надявам се, че докладчикът по време на етапа на съгласуването, с докладчите в сянка, ще помогне да се укрепи ролята на парламента. Позицията на парламента? и да можем да продължим да подкрепяме регионите, които не би трябвало да плащат цената за фискалната глупост на своите правителства. Ние трябва да подкрепяме програми, насочени към намаляване на дисбаланс и различията между регионите. Различията се задълбочават в по време на кризата. Економическите и регионални дисбаланси се засилват. безработствата се увеличава, инвестициите намаляват в страните, в които рецесията е най-остра. Сближаването има за цел да намали различието между страните и регионите и призовавам докладчика да положи повече усилия по доклада Лопес, а, така че и ни, така че да можем да засилим ролята на парламента в тази процедура. Но също така и да отстояваме позицията, приета от парламента а, по време на предишния мандат. Готов съм да внеса изменения. Искам да помоля колегите да, се, да ги приемат. Благодаря, Димитрус. Свенги от за зелените. Благодаря. И благодаря за доклада. Благодаря на колегата. Ние имаме проблеми с мравките. Знаете, че през лятото те се опитат да влязат в къща ви, да изградят мравуници. Кога, за да ги унищожите, има различни варианти. Единият начин е да разрушите къщата, за да разрушите мравуниците. Това е малко мярката, която предприемаме тук. Ние подкрепихме в началото, защото спирането на финансирането за региони и страни, които без друго изпитват проблеми, разбираемо е, че разбираемо е желанието да се насърчи добрата политика, но пък не е приемливо да наказваме хора, които с нищо не са виновни. Затова съм съгласен с колегите, които са настроени критично. Също така е тревожно това, че много държави членки не спазват конкретни препоръки, отправени към тях. Това ли е най-подходящото оръжие за решаване на проблем, който е общ за всички страни? Що се отнася до усъвършенстване на доклада и ограничаване на вредите и за да предложим инструмент, който е по-уместен, това би било много полезно. По детайлите има един въпрос, по който бихме искали да помислим. Съгласни сме с общия подход в проекто доклада. И това е по конкретните методи, свързани с оценката на макроекономическите условия по регионалния фонд. Законодателството, прието в края на предишния мандат, предвижда подобна оценка, без да предвижда допълнителна допълнително уточнение на процесите и участието на заинтересованите лица. Също така смятаме, че би било интересно да помолим комисията да изясни взаимодействието между съобщението и за гъвкавост и клаузата за инвестиции с насоките, разработени в съответствие с член 23 на регламента за общите разпоредби. И може би представителите на Европейската комисия ще могат да коментират тази връзка. Благодаря. Благодаря, Свен. Последният докладчик в сянка е Марко Зани. Да, благодаря, господин председател. Съгласен съм с другите докладци в сянка, които бяха критични към член 23. Докладът Е, и трябва да промени много неща. Първо, условията свързани с е, спазването на условията за управление. Страна, която не спазва изискванията за дефицит, е, ще бъде лишена от средства. До 100% от финансирането може да бъде спряно и това само ще вълши економическата ситуация и социалното напрежение. Разбира се, аз съм за прекратяването на финансирането в случай на измама. Член 23 се основава на стоиността на БВП, но трябва да имаме предвид и дългът. Не се държи сметка за факта, че искането за препрограмиране на договорите предполага сериозни административни тежести, които ще се понасят от регионалните власти. Едно евентуално предложение в рамките на повече гъвкавост е преразглеждането на клауса за инвестиции, като тя се приспадне от нивото на дефицит. Ето това са някои от нашите наблюдения. Надявам се, че ще има възможност да постигнем споразумение и компромис. Мисля, че има мнозинство за модификация на член 23. Благодаря. Благодаря на Марко Вали. Чухме докладчите в сянка. Само е, още един колега се е записал за изказване и това е госпожа Милетич. Благодаря само. Благодаря на колегата Джорджо Скирцус. Радвам се, че имаме една и съща цел, а именно гладко изпълнение на политиката за сближаване и да не застрашаваме по-слабо развитите райони. Що се отнася до доброто управление, то е задължително и трябва да се отчита. Доброто економическо управление е предварително условие за успешна политика в областта на сближаването. И тъй като разполагаме с този член в регламента, трябва да е, го прилагаме на практика. Този член може да се окаже добър стимул за държавите членки да не гледат на политиката на сближаване отделно от економическата политика. На практика това се случва често И само по този начин политиката на сближаване може да премине от инвестиционна към инвестиционна политика. Политиката сближаване трябва да бъде, трябва да има инвестиционен характер. Съгласна съм с колегата Кора, че трябва да търсим повече ефективност и спазване на препоръките за конкретните страни и макроекономическите индикатори биха могли да се променят. Затова Европейската комисия трябва да отчете в по-голяма степен въпросът за това как могат, как страните да спазват конкретните препоръки. Първо, на етапа на планирането и след това да анализира спазването на изпълнението на оперативните програми на практика в съответствие конкретните препоръки. Радвам се, че мога да споделя с вас информация, която получих от комисията. Те ми казаха, че в момента анализират дали държавите членки наистина са отчели конкретните препоръки. Комисията ще подготви документ, в който ще анализира дали конкретните препоръки за страната са сред основните приоритети и дейности на оперативната програма и след това ще продължат с осъществяването на тези дейности, които са предвидени по оперативната програма. Това е важната връзка между политиката сближаване и економическото сближаване и това не може да се избегне. Искам също така да повдигна един много важен проблем, който е свързан с доброто економическо управление. И това е проблем, който се обсъжда отдавна в Комисията по бюджет и регионално развитие, но не в економическата комисия. Според мен въпросът е много важен и за нас и това е това са закъсненията, закъснелите плащания. Изостанали сме сериозно при плащанията, не само в политиката сближаване, но и в други програми. И всъщност това е проблем на доброто економическо управление. Ние сме тези, които налагат директиви за навременно плащане. Казваме, че всички задължения трябва да се изплатят не по-късно от 60 дни, а сега ние сме тези, които не плащат. Огромен проблем. Е, този въпрос трябва да се обсъжда не само от е, двете други комисии, но и от економическата комисия. Благодаря, Ивана. Не виждам обаче други колеги, които да искат да се изкажат. В такъв случай давам думата на комисията. Ja, das ist der Fall. Bitte Да, комисията иска думата. Благодаря, господин председател. Няма много забележки. От... Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Ясно е, че има връзка между европейските средства и разумното им управление. Ясно, че тази връзка е много важна и за това настоявахме е, за специална разпоредба в регламента, която да върви в тази насока. Много е важно да имаме един общ контекст на разумно економическо управление, в който ние всички да се движим. Най-напред искам да уточня следното. Европейският парламент ще бъде консултиран е, винаги на всички фази на, на приложението на е, условията за макрокондиционалност. Така че винаги на във всяка стъпка Европейския парламент ще бъде информиран, когато има случай на евентуални спирания на плащанията, когато парламентът иска да излезе със становище или пък да започне диалог, той ще може да го стори. И още нещо. Връзката между макроекономическите условия за отдаване на средства и от друга страна дискусиите за гъвкавостта на инструмента за стабилност и растеж. Искам да, ги, да разделя тези два елемента, защото по отношение на условията за и изискванията за макро икон, икон, икон, е, изискванията за макроекономическите условия. Ако има процедура свързана с макроекономическите условия и ако препоръките тази област не се следват, комисията трябва да преустанови плащанията към съответната държава членка. Това е доста автоматичен казус. Тоест, ние говорим тук за корективните мерки на механизма за стабилност и растеж. Един друг аспект на корективните мерки е така наречената клоза за инвестиции клауза, която засяга националното съфинансиране на програмите. Може да има европейско финансиране само когато има и национално съфинансиране. И това национално съфинансиране се смята за нормално перо в разходите, т.е. то влиза в бюджетния дефицит. А, когато се задейства превентивните мерки обаче, при определени условия, тогава може да е, съответните страни да заявят временно изключение, т.е. превентивните мерки да не влизат в, при изчисляването на бюджетния дефицит. Тоест, това ще даде възможност на държавата членка за известно време да направи повече инвестиции. Ще й даде глътка въздух. Благодаря. Herzlichen Dank für diese Klarstellung. Благодаря за това уточнение и ще помоля е, докладчика за кратко обобщение. Like to... Бих искал да благодаря на колегите за много интересните изказвания, предложения. Мисля, че повечето ни мнения всъщност се доближават. Самият аз съм поддръжник на подхода стъпка по стъпка, но ще видим какво ще се случи. Много ми се иска Европейският парламент да може да контролира този процес и да участва, а не единствено да води тъй наречените войни в кавички с комисията. Доколкото разбирам, някои от колегите ни не са на това мнение, обаче очаквам едни много ползотворни дискусии. Благодаря, Георгиус. Искам да напомня, крайният срок за изменение е 19 май, както казахме 17 часа. На 16 юни ще обсъдим измененията, а гласуването е предвидено за 25 юни. Реги ще гласува доклада, своя доклад на 13-14 юни. Точка 13. Други разни. Няма други въпроси. Искам да ви напомня, че следващото заседание на ЕКОН е между 5 и 18 часа във вторник. Не. Поправи се ораторът. Това не е така. Значи, нека уточним заседанието ни. Следващото ни заседание е на 26 май. То ще се състои, но утре ще имаме обмен на мнение с финансовия министр на Франция, господин Сапан. Благодаря на колегите, които бяха до сега с нас. Желая ви приятна вечер.